И сега преминаваме към заключителното гласуване, което е електронно. Моля гласувайте. And the vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. Uh, well done from all of... Браво. Много благодаря. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. заседанието на 27 септември имахме обмен на становище, извинете, обмен на становища по предложение на Европейската комисия за механизъм, според който компетентните органи могат да постигнат до съгласие за това какво да се прилага към трансгранични проекти, що се отнася до правните административни разпоредби. Идеята е да се намали административната сложност, която често забавя трансгранични проекти, които са изключително ценни и важни. Докладчик е господин Ван Милтенбург. Той ще представи днес своя доклад. Имахме обмен на становища миналата седмица. Обсъждането бе много интересно. Нека да видим какво ще се случи днес. Това е една от четирите досиета, за които отговаря нашата парламентарна комисия. Заповядайте да представите своя доклад. Thank you, Chair. I will continue in Dutch. Благодаря, ще продължа на нидерландски. Dank u voorzitter. Zoals u eh, terecht net we hebben de vorige keer... Благодаря. Както казахте, на предишни случаи имало обмен на становища. А, наистина, що се отнася до потенциала на трансграничните региони и предложенията на Европейската комисия за трансграничен механизъм за насърчаване на трансграничното сътрудничество в тези региони. А, много добавена стойност може да се предостави, както и решения а, за пречки, които съществуват в тези региони. Важно е също така да говорим за сътрудничество. Всички страни би трябвало да участват местните, регионалните, както и на ниво държави членки, както и посредством Европейската комисия, европейското ниво. Ако погледнем механизмът, който е заложен, нужна е подкрепа за за него от всички държави членки, за да работи то ефективно и ефикасно. Тук имаме една възможност а, да се използва законодателство, което да се прилага към определен трансграничен проект и трябва да се подкрепи от всички. Важно е да подчертаем, че това е доброволен механизъм и това отговаря на част от съмненията, които се повдигат, свързани с пропорционалност и субсидиарност предложението на Европейската комисия. На второ място трябва да говоря за е, широкото приложено поле на този механизъм. Искам да успокоя страховете на държави членки за това как ще работи това. Всъщност има различни елементи, които залагам тук с тази цел, някои промени, които бих искал да предложа. Тъй като е доброволен този механизъм, смятам, че е важно да се разбере че тъй като, пак казвам, това е доброволен механизъм по предложението на Европейската комисия, имайки предвид начина на работа на държавите от Бенелюкс, може да се използва същия подход и да се избере този подход в определен случай, но може да не се избере за трансграничния механизъм. Когато има съществуващ механизъм, държавите членки трябва да изберат този механизъм и ако тук това стане, може да се запитаме пропорционален ли е наистина, отговаря ли на исканията за субсидиарност. В членове 1 и 4 се споменава, че държавите членки могат да изберат между този механизъм или вече съществуващ такъв, или пък да изберат някакъв нов способ или механизъм, ако има съответен трансграничен проект. Не е задължително да се избира за всички проекти, за този регион, един и същи той да се наложи на всички. Не. Ако погледнем административните пречки, има доброволна възможност да се избере решение. Няма нищо задължително. Това, задължение, е, това решение не задължава по някакъв начин. Ще бъде полезно за всички държави членки и е нужно сътрудничество а, или някакво звено, служба за сътрудничество. Нужно е да има такова звено или център във всяка една държава членка. И ако има, да речем, в Люксембург такова звено, те ще имат много работа в сравнение, да речем, с такова звено в Малта. Но ще има хора в това административно звено, които биха могли да разрешават проблеми, които възникват. Тази, това звено за координация ще разглежда проектите един по един и ще види какъв е подходящия механизъм за всеки един проект. Трансграничният механизъм ще дава различни решения, в зависимост от проблема, в зависимост от проекта, държавите членки избират. Нужна е подкрепата на държавите членки, за да дадем възможност да се разрешават трансгранични проблеми, като се използват правилата на една от държавите членки. Пак подчертавам, доброволно е това начинание. Искам да успокоя страховете за липсата на субсидиарност или пропорционалност, дали е задължителен или доброволен. Не, мисля, че отговорих на тези въпроси и за това е много ясно. А... Да погледнем крайните срокове държавите членки може да се окаже, че имат нужда от малко повече време. Затова в 10, 12 и 16 член съм променил крайния срок от 3 на 6 месеца. Нужно е да има по-дълъг период, тъй като трябва да се направи правна оценка, за да се види дали правилата, в една държава членка могат да се приложат в друга, която е съседна. Така че е нужно сроковете да бъдат заложени така, че държавите членки да не забавят вземането на решение, т.е. да се активират и самите те да проучат. Има известни безпокойства, свързани с обхвата, тематичния обхват. Комисията се опитва да обясни, че общ проект е този проект, където се изграждат общи инфраструктурни проекти, които ще засегнат трансграничен район, където има услуги, които се предоставят, а тези услуги са общи или от общ характер. Примерно може да има стоки или услуги от общ економически интерес. Харесва ми дефиницията, която е изложила Европейската комисия. Този механизъм е нов, трябва да бъде апробиран, за да се види какво може да направи на практика и какви решения могат да се дадат за кои проблеми. Не бива да ограничаваме приложното поле прекалено много поради тази причина. Заради тези изменения, мисля, че се постига добър баланс в желанието ни Искаме да се направи първа стъпка към разрешаване на тези проблеми в целия Европейски съюз и да се види какво допълнително може да се направи, какво прави Интеррек, което отива отвъд групите за териториално сътрудничество и след няколко години ще видим дали това може да бъде разширено още повече. Важно е също така този инструмент да се сложи в общия ни инструментариум и той да се използва ефективно и ефикасно. Става дума за това да помогнем на гражданите в трансграничните райони и да допринесем за тяхното добруване. И накрая в четвъртък ще има едно изслушване с експерти по тази тема от 10 сутринта до около 12.30 на обяд. Всички членове на настоящата комисия, особено докладчиците в Сянка, са поканени да участват и спирам до тук. Благодаря. И аз благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, членовете на комисията. Трябва да ви информирам, че докладчикът от Економически и социален комитет е тук. Той също е готов да излезе с становището на този комитет. И така започваме с докладчиците в сянка. Първия е господин Зелер, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И благодаря на господин Милтенберг като докладчик. Благодаря му за неговите обширни усилия. Трансграничните региони представляват 40% от територията на Европейския съюз. Една трета от хората, от европейските граждани живеят в тези региони и въпреки това тези региони се развиват прекалено бавно в сравнение с другите региони. Преди в тези региони имаше конфликти, имаше войни, но сега е момента да се погрижим за тези гранични региони, да работят по-добре заедно. Лисабонския договор предпоставят териториалното сближение, като се концентрират именно върху трансграничните региони. Имаме възможност за това в програмите интернет. През миналия мандат <clears throat> имахме е, програма за трансгранично сътрудничество, но на практика много често от граничните региони получаваме новини, че има големи бариери, е, що се отнася бариери между държавите членки, които пречат на тясното сътрудничество. Затова Люксембургското председателство през 2014 година предприе инициативата настоящите инструменти да бъдат допълнени чрез един допълнителен механизъм, за да могат да се преодолеят пречките в трансграничното сътрудничество. Вече е на лице този механизъм и това е чудесно. Аз благодаря на комисията за смелостта, че представи един такъв инструмент – Реакциите са вече видни. Имаме реакции от различни държави членки, имаме и реакции от провинциите в Германия. Те казват, че се ощетява принципа на субсидиарност. Ако имаме по-малко пречки в трансгранични региони, казват те, ако искаме повече сътрудничество между трансграничните региони, то не ни трябват никакви подобни механизми. Аз обаче съм на друго мнение, аз приветствам това предложение и мисля, че в предстоящите дискусии ще може да уточним още неясните въпроси. Господин Милтенберг предлага определени решения. Сега Мисля, че при федеративни държави, държавите членки трябва да имат възможност да избират кой механизъм да използват, но въпреки всичко не трябва да се възцарява слободия, трябва да има гъвкавост и свобода и трябва да има определени насоки, защото това е, според мен, сближаването, вътрешното сцепление в Европейския съюз. Има много области за възможни сътрудничества, вече има такива предложения и мисля, че когато използваме съществуващи инструменти като Интерект и инструмента за свързване на Европа, когато тези инструменти ги свържем с този настои, с предлаган механизъм, всичко ще е чудесно, защото те са взаимодопълващи се елементи. С интерес очаквам бъдещата дискусия. Някои неща имат нужда от подобрение и оточнение. Това е така. Например, що се отнася до границите, е, например, морските граници не бива да пречат механизмите от друга страна. Трябва да могат да дават възможност а, за сътрудничество между две или повече държави членки плюс трети страни. Когато особено мислим за най-отдалечените райони, мисля, че трябва да направим тези оточнения. С това предложение смятам, че се прави много добро за тези региони. Надявам се механизма да се радва на мнозинствена подкрепа. Трябва да се застъпим за териториалното сътрудничество, трябва да надскочим националните граници. Това е повеля на Европейския съюз. Благодаря. Сега думата има господин Хауърд от името на докладчика е, в сянка, нали така? Да, права сте, госпожо председател. Благодаря и нека да дам мнение от името на Моника Смолко Никола. Благодаря на докладчика Дван Милтенберг за добре изготвения проект от доклад. Както вече казах, приветстваме механизма и искаме той да се задейства възможно най-скоро. Затова е добре, че успяхме да организираме толкова на време и изслушването. От моя гледна точка ще е добре да се разшири обхвата на доклада по няколко измерения. Първо, ролята на комисията. Не следва да се търси ангажимент на местните и регионални власти в процеса. Те трябва да получават повече информация посредством конкретна комуникационна стратегия, за да могат да са наясно от ползите на подобен механизъм и съответно, ако имат възражения, да могат да ги изразяват а по време на изпълнението му те трябва да бъдат консултирани регулярно. Добре ще е да се помисли и за средносрочна оценка на процеса на изпълнението. Не съм убеден, че 5 годишния период за оценка, така както е предложен от комисията, е достатъчен. Определенето на проектите и обхвата, обхвата им също сега се говори за проекти за инфраструктура и услуги от общ интерес. Би следвало да бъдем малко по-конкретни, е, примерно за е, сътрудничество в, по време на природни бедствия или инциденти. Всички притеснения, свързани с административни трудности по механизма, е, според мен могат да се преодолеят посредством е, комуникации с страните членки. Трябва да е, помислим и как да се използват декларациите за ангажираност, за да се получи максимален ефект. Очаквам дискусиите и благодаря. Благодаря. Следващият оратор, господин Лоскок. Не знам дали съм ви произнесла името достатъчно добре. И панство. Вино, Жок, извинете. Аз се изказвам от името на колегата Петровски. Е, представям неговото сто... становище и ще го изчета. Като докладчик в сянка подкрепям идеята да се премахне задължителността на механизма, така както се предлага от комисията. Проекто доклада на нашия докладчик предлага именно това. По отношение на изменение номер 10, според мен страната членка трябва да е свободна да създаде национални офиси за координиране. В такъв смисъл сме съгласни с предложенията на комисията, защото е една толкова дълга процедура за задвижване на механизма може да не е от полза на тези, които са ангажирани в трансгранични проекти. И също така въпроса за управление на проекта е, от правна гледна точка от една и друга страна има значение. Господин Папа Димулис? Не. От името на господин Ропе? Не. Добре, следващият оратор. Госпожа Дамато, благодаря на колегата за това, че представи своя проект за доклад. Много често говорим за упростяване, за механизми, които са насочени към това политиката за сближаване, да бъде по осъзаема за гражданите, по-бързо до техните потребности, както и да няма толкова административна тежест. Предвиждане на механизъм, който описва Европейската комисия, върви в тази посока, макар че има аспекти, които не са съвсем ясни и самия колега в различни свои изменения ясно ги посочва. Що се отнася като до разглеждане на този проект трансгранично две години, имаше много притеснителни а, притеснителни моменти. Граничните райони имат много по-низки економически резултати в сравнение с други региони, които са вътре в държавите членки. Примерно университети, болници, обикновено по границата не работят толкова добре. Този проблем би трябвало да бъде решен с много голяма ефективност и скорост. Да, това е нужно, за това са нужни механизми, които да отиват отвъд европейската економическа помощ и които да дават не само финансиране в тези региони по границите. Тези трудности не могат да бъдат решавани единствено и само посредством инвестиции, като например Интерек. Нужни са механизми за преодоляване на правните проблеми в тези трансгранични райони. Това е допълнение което към финансовите средства, които идват по интерект. Нужна е институционална помощ като европейските групи за териториална подкрепа. Тези последни, както знаете, нямат законодателни правомощи, които им дадат възможност да преодолеят правните препятствия. Важно е да се подчертае, че използването на този механизъм с този регламент е доброволно. Така че добре е изменението на докладчика да се приеме, където се говори за това, че текста на комисията дава известни съмнения, т.е. държавата членка може да използва този проект за определен проект, а не да решава за всички общи проекти, които някога ще бъдат развивани около границата. Съгласна съм с докладчика. Държавите членки в момента нямат механизъм а, и като че нямат друг избор. Просто трябва да изберат този европейски трансграничен механизъм. Прилагането трябва да бъде доброволно, повтарям го, и да се оценява адхок всеки един случай, като е нужно да има варираща геометрия. Тоест, всеки път, когато държавите членки видят, че има някакъв правен проблем, могат да изберат дали да използват този механизъм или не, да направят нов механизъм или да използват европейския трансграничен механизъм. Тоест, нужно е тези държави да могат да кажат, че не искат да го използват или да активират какъвто и да е механизъм, за да се преодолее някаква пречка от административен или друг тип. Благодаря. Thank you very much. Ms. Bresso, you wanted the floor. Благодаря. Госпожа Бресо, благодаря, госпожо председател. Искам да се извиня на колегите, защото няма много глас. Благодаря на колегата. Много внимателно го изслушах в неговите аргументи, но има неща, които ме объркват, тъй като говорим за едно предложение за регламент, не говорим за директива. Така че плюсовете на ни регламент в тази материя е много важен, тъй като с Европейската група за териториално сътрудничество го видяхме. Там идеята беше също да е регламент и след това, имайки предвид свободата, която бе дадена, не се приложи от държавите членки, като се създаха огромни проблеми на трансграничните райони. Не, не бива да забравяме, че не говорим единствено и само за малки държави. Много често говорим за големи държави, където границите са в центъра на техната територия и нямат проблеми с сътрудничеството по границите и съответно не проявяват голям интерес проблемите на трансграничните региони. колегата Дамато за това и го каза, че има трудности за трансграничните райони, които често имат много по-слабо развитие, тъй като няма сътрудничество. Затова ще се обърна към колегата с молба да помисли по въпроса, ще изляза и с изменения, тъй като според мен трябва много да внимаваме да не бъде решението адхок. Идеята е държавите членки на доброволна основа и, разбира се, при искане на съответните трансгранични райони да решат какви са инструментите, за да може сътрудничество да е добро. Ако е всеки път случай по случай, който от вас е работил като регионален администратор, може е, всеки да, да е в преговори с централното правителство месеци наред, за да се стигне до това. Много ще се ослужат нещата така, ако ще се вземат решенията адхок случай по случай. А, няма как да се използва тогава случай. Искам да припомня на докладчика, докладчика Сянка, че говорим за регламент. Той е за един инструмент, който трябва да даде сигурност и да може да бъде използван във всички европейски държави с гаранции за хомогенност, за да може да има добро сътрудничество между тези райони. Искам също да ви припомня, че интересът на регионите и местните органи на властта не винаги се разпознава, оценява, уважава и най-вече бързо задейства от държавите. От правителствата на държавите, извинете. Other members? Благодаря.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 където са се опитали да намерят някакъв начин да решат по някак, с някакъв подход подобни проблеми. И те могат да дадат пример за това, че са постигнали решение на проблемите по по-структуриран начин, не за всеки отделен. От друга страна, ние твърдим, че трябва да има избирателност, факултативност в избора и страната членка да реши кои правила да прилага. Тоест, прилага се някакъв така подход конкретен за специфичния случай. Това е добре. Но трябва добре да помислим каква ще е ползата от това? Другите инструменти твърде ли са трудни, твърде ли затрудняват? Добре е да можем да си отговорим на такива въпроси. Благодаря. Господин Барат има думата сега. Представител на Европейския економически и социален комитет. Заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, аз ще продължа на унгарски és Szociális Bizottság nevében a megtisztelő meghívást. Látszólag egy... Искам да благодаря за поканата. От една страна, нещата изглеждат много прости, но не е така като задълбаем. Смятам обаче, че това предложение ще улесни живота на много хора. От историческа гледна точка, границите са играли голяма роля. За щастие обаче, това вече не е така. Трябва да полагаме обаче допълнителни усилия да преодоляваме границите. Има едно проучване, което сочи, че Европейското БВП ще се увеличи с 8%, ако няма никакви граници в Европа. Това е огромна економи... огромен економически потенциал. Така че трябва да се опитаме да преодоляваме границите. Ние сме разгледали това предложение от гледна точка на здравеопазването, на социалното сближаване. Организирахме няколко изслушвания и искам да споделя опита си от две от тях. Например, в Нидерландия, в един малък град, избухна голям пожар и пожарната от Германия не можа да помогне, защото за тази цел и трябваше специално разрешение. Или пък друг случай. В Стра... Стра... Страсбург има едно училище, в което няма, бас... в което няма басейн. Учителят пътува с класа в Германия, но той няма право да отговаря за децата в плавалнята, в обществената плавалня. Има много неща от този характер, които отежняват живота в граничните региони. И аз смятам, че именно един, едно такова предложение допълва много добре съществуващите програми и механизми. Този механизъм е доброволен, местните власти могат да решат дали да участват в него или не. Това е много важно. Освен това, ние предлагаме Европейската комисия да осъществи контрол над механизма, да анализира отделните процеси и да изготви списък от най-добрите практики, които в последствие да разпространи. Може да има осложнение на практика, но мисля, че така или иначе трябва да тръгнем по този път. За съжаление обаче, няма развойни стратегии, които да се интегрират в този механизъм. Стратегията 2030 не е анализирана напълно. Ние говорим за макрорегионалните стратегии, които са много важни за териториалното сътрудничество, но и там не говорим за бъдещето на граничните региони. Има много предимства, които дава това сътрудничество, но има и много пречки пред него. Координацията трябва да се подобри, финансирането трябва да се подобри и комуникацията. Е, това предложение няма да достигне до гражданите, до проектите, ако нямаме добра комуникация. Ние трябва да я осъществим. Най-добрите практики могат да изчезнат безследно, ако не бъдат популяризирани. Благодаря ви още веднъж за поканата. Няма нужда да давам съгласието си, но трябва да почета, че всъщност сме съгласни с този механизъм. Strong... Европейската комисия сега виждам, че имате много сериозен екип, готов да отговори на всички въпроси. Заповядайте. Да, благодаря, госпожо председател. Всички колеги и специалисти са тук до мен. Нека да направя четири коментара. Първо, благодарности за докладчикът, за толкова положителния, то са взаимодействие и много конструктивния доклад. Няколко притеснения имаме по няколко въпроса. Три или четири. Първо, Притесняваме се от акцента, който се слага върху доброволното естество на механизма, подкрепено и от измененията. Боим се, че доброволността ще стане толкова широко приложима, че практически механизма ще стане неизползваем. Това не е в наш интерес. Също трудно ни е да разберем как подобен механизъм може да се създава адхок за конкретни е, проекти и след това да прекратява съществуването си и след това да бъде създадено отново. Това, което ние предлагаме, е механизъм за решаване на правни пречки трансгранично, а не е инструмент, който да се активира за всеки отделен е, проект и после да бъде прекратяван. А също въпроса за преразглеждането или нова форма на Европейската групировка за териториално сътрудничество, тук не става дума да се създават нови юридически лица. Друг е, коментар. Естествено, могат да се разработват и други ефективни механизми и инструменти, но нашата препоръка би била, ако ще има вече предлагания механизъм, защо да се отделя време и ресурси за разработване на нови инструменти? В такъв смисъл искам да подчертая, че би следвало да се провери дали такива альтернативни е, механизми могат да постигат същите цели, каквито се предлагат с настоящия механизъм. Примерно спазване на сроковете, е, точност, е, координация, т.е. има ли подобни характеристики в альтернативни инструменти? Освен това ни се струва, че може би ще има и някои разминавания, защото ако така правилно тълкуваме доклада ви, всички страни членки се предполага да създават координационни е, точки, но не виждаме как това ще сработва с альтернативни инструменти, защото от една страна, ако вие създавате такива контактни точки по настоящето законодателство, защо ще ги създавате за други альтернативни инструменти? Нещо тук не си съответства. Трето, е, нуждаем се от разяснения. В доклада се коментират конкретно е, съвместни проекти, а член 2 е, от проекто регламента, където се дефинира съвместен проект, не се променя. Та, въпросът ни е, според предложението на комисията, говорим за проекти, които включват и елементи на инфраструктура с трансгранично въздействие или услуги от общ економически интерес в даден трансграничен регион. И тук въпроса ни е тези предлагани е, изменения само за конкретни съвместни проекти ли се отнасят – където ще бъдат засегнати и двата аспекта, или ще трябва нещо да се променя, защото не си представяме как точно ще се осъществи промяна. И накрая за сроковете. Всеки срок за страните членки обикновено, това се случва и в съвета, бива удължен. А така, тенденцията е сроковете, които са ориентирани към комисията, да бъдат скъсявани. И затова искам да чуя и становище. Чухме становището на е, Европейския социален и економически комитет, че процедурните срокове всъщност имат за цел да окажат защита за е, работещите на местно ниво. На моменти те могат да имат полза от по-кратки срокове, дори и в взаимоотношенията си с националните власти. Мисля, че това бяха моите коментари. Благодаря, господин Ван Милтенбург. eerst op een eh, aantal punten van de collega's reageren. Ehm, Благодаря. А може би мога да реагирам на това, което казаха колегите. Благодаря на господин Целер за неговия коментар. Наистина въпроса за третите страни, това е нещо много интересно, много важно. Също е така и от правна гледна точка е, един регламент не може да има въздействие извън Европейския съюз. Не може да има, например, е, въздействие върху Обединеното кралство след Брексит. Господин Преса. Вие говорихте за факта, че трябва да внимаваме дали изискваме прекалено много, когато говорим за оценка случай по случай. Е, това, което каза господин Ван Нистерой, е, мисля, че е правилно. Трябва е, наистина да внимаваме за всеки случай, за да видим дали правилата, които трябва да се прилагат, са правилата на държавата членка А, валидни в държава членка Б или обратно. И дали наистина този факт може да помогне за преодоляване на административните бариери. Трябва да видим каква, какво, какво ще е правното основание и решение. И всеки случай ще е специфичен. Той трябва да се оценява в всеки път по-отделно. Аз не разная точно, не разбирам съвсем точно какво иска комисията, когато казва, че е по-добре да се спре цялата инициатива, е, именно поради оценката случай по случай. Това, което искам да подчертая, е доброволното начало на, на механизма, защото има сериозни проблеми, е, свързани с субсидиарността и пропорционалността. Е, ние чухме експерти от Кембридж, от университета в Кембридж, които говорих именно по този въпрос. В граничните региони трябва да се занимаем именно с специфичните им проблеми. И ако имаме този механизъм и ако държавните членки се съгласят да признават да, да признават взаимно своите правни системи, това ще е голяма крачка напред. След три години ще имаме преглед на инструмента и може би тогава може да разширим обхвата. И тогава може да мислим за по-обвързващи по елементи. Мисля, че проблемите могат в последствие да бъдат решени след като започнем с механизма. Имам четири изменения тук, но искам да кажа следното на комисията. Що се отнася до дефиницията в член 2? Механизмът може да бъде прилаган за смесени проекти във всички случаи. И за сроковете, три месеца изглежда добре но в някои държави членки административните практики когато се, са такива, че когато се каже през юни, започват проблеми с спазването на този срок, тъй като това е вече лято и 3 месеца, от 3 месеца стават 6 месеца. Аз съм бил правен експерт и знае за какво говоря, че това е именно голяма бариера. Така че смятам, че срок, удължаването на срока от 3 на 6 месеца е добра идея. А, освен това, 3 месеца ми се струва прекалено малко, защото става дума за одобрение от две различни министерства. Мисля, че по този начин ще получим повече подкрепа от държавите членки. Тук ще спра. Благодаря. С интерес очаквам сътрудничеството с е, докладчиците в Сянка. Благодаря и на секретарията, благодаря и на правната служба за нейните коментари. И съм сигурен, че допринесахме за едно добро предложение. Благодаря. Предлагам срок за изменение 6 часа вечерта на 22 октомври. 22 октомври, 6 часа вечерта. Това е моето предложение за крайен срок на измененията. И така, преминаваме към следващата точка в дневния ред. Това е Обсъждане на проекто доклада за законодателно предложение Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд. Нашия докладчик, господин Коцолино, е готов да представи своя проект доклад. Искам да ви напомня, че това е едно от законодателните досиета, свързано с много, многогодишната национална, многогодишната финансова рамка. На 3 септември имаше обмен на мнения по този повод. Днес ще изслушаме господин Козолино. Докладът е много интересен. В него са заложени 72 изменения, 72 изменения към предложението на комисията. Благодаря. Става дума за един пакет. 72 са изменението, от които 44 са по текста на Европейската комисия. Сега ние сме в началото на това предложение, събираме всички идеи, които ще дойдат от колегите, от докладците в сянка и така нататък. Т.е. от работата, която ще извършим всички заедно в тази комисия. От две неща ще започна. Става дума за работа на Европейската комисия, свързана с упростяването. Процесът не трябва да поставя под въпрос нито принципите, нито целите на политиката по сближаването. За това искам да припомня и да предложа 174 член на договора за стратегическия смисъл на политиката по сближаване. След това нещо по-общо, на което гледаме положително, е свързано с връзката между този доклад за политиката на сближаване и макроекономическите политики, но въвеждаме два принципа, по които искаме да има разговор. И това не трябва да поставя под въпрос териториалното измерение на политиката за сближаване. Неприложимо е, погрешно е да се предлагат макроекономическите условия отново. На второ място, укрепване на темата за съфинансирането, но трябва все по-ясно да бъде, че трябва да се излезе от този капан, в който много често попадаме в, ко... с тази политика по сближаване, когато в много държави има заместване на национални политики с тази политика, но пък пакта за стабилност и неговите обвързващи елементи много трудно дават възможност за съфинансиране от страна на държавата. За нас това е една тема, по която трябва да се мисли между ни. Не би трябвало да е идеологическа, трябва да бъде реалистична, като гледаме нещата в очите такива каквито са. Та на базата на тези основни принципи, които споменах и които включват една дискусия помежду ни, е, искам да съсредоточа вниманието ви върху три въпроса, е, по които работих много при измененията. На първо място тематичното съсредоточаване. Съвсем набързо. Тук наново предлагаме темата за концентри... концентрирането на тематичен принцип, който се връща на регионално ниво. Ние сме против, или поне това е моето становище, да има тематично съсредоточаване на национално ниво. И в сферата на тематичното съсредоточаване по тази тема, всъщност не искаме да има урязване на приоритетите, а искаме различно а, формулиране на тези а, искаме 30% по-зелена Европа, това е приоритет за нас. А по второто голямо предизвикателство, те приоритета, предлагаме по-голяма гъвкавост. Тоест да се даде възможност, едно поле за работа на ниво национална държава, на базата на събиране на данни и показатели, които идват от отделните региони и да се даде по-голяма гъвкавост по втория приоритет. Както знаете, Европейската комисия като втора голяма цел – е, дава новаторството, научно-изследователската дейност. Не бива да подценяваме тази цел. Както бе казано, ако трябва да кажа своето становище, като че ли трябва да се работи за стимули за предприятията. Е, не трябва да се работи толкова един вид по регионите. Не, не е това е основната ми тема, но просто исках да го кажа. Нужна е по-голяма гъвкавост и при регионите, и при държавите. Втория голям въпрос, по който бих искал да чуя и вашето становище и да обърнете повече внимание, е свързан с техническото подпомагане предлагаме а, темата за това, как техническата помощ трябва да помогне и да подсили административния капацитет. Тоест, как да реформираме посредством ресурсите, които даваме на отделните региони, реформата на публичната администрация. Това е една огромна тема, по която трябва да се обърне огромно внимание не само в Южна Европа, а цялостно в Европа. Една нужда от една администрация, която трябва да отговаря на предизвикателствата на европейските политики. Тоест да има управляващи групи в държавите, в регионите, които да могат да поемат това предизвикателство техническата помощ да не бъде толкова външна на държавите и регионите, т.е. да имат собствени, собствен капацитет. На трето място, повече обръщане на местните райони и територии и от отделните региони се говори за това много често също, да се обърне специално внимание на градското измерение. И има едно предложение тук, което идва от градовете за съсредоточаване не в процентите, които предлага Европейската комисия, 6, а направо 10% за този, тази концентрация, концентриране на ресурсите в градовете. А, сега, нужно обаче да говорим за периферните райони, не само за градските, примерно вътрешните райони или планинските райони, където има все повече липса на хора, има неудобство социално, гражданско, особено покрай кризата. И като че ли общностите се разпадат там, тъй като няма и достатъчно социални услуги. И за това е нужно да се обърне внимание на тези отдалечаващи се от нас райони. това е третата голяма тема, която ние предлагаме е в рамките на 72 изменения, 44 под текста. А, и накрая 32 измерение предлагаме премахването на пети член на линея 2 от предложението на Европейската комисия, което говори е, за това 10 милиарда да отидат е, към механизма за свързване на Европа Смятаме, трябва те да си останат в Кохезионния фонд, тези ресурси да си останат там. Това е. Много набързо се изказах. Това са основните елементи, свързани около 72, с, извинете, 72 те изменения. Ще включа, разбира се, всички ваши идеи, и предложения, уважаеми колеги. Ще работим заедно. Надявам се бързо да работим, до декември да стигнем до крайно решение е, тук. Благодаря. Thank you, Mr. Cozzolino. Now I'll give the floor to the shadow reporters. Благодаря. Давам думата най-напред на докладчиците в сянка, след това на колегите от комисията Реги. Имаме представители от Европейския еко... Е, социален и економически комитет, господин Верди Кастанис. Надявам се че правилно произнесех името ви и имаме представители на Европейската комисия. Господин Валка Селсисо има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за неговото предложение, защото смятам, че то дава добра база за по-нататъчна работа. То дава достатъчно информация, и както казах и преди, трябва да видим подробностите, как ще изглеждат те, имайки предвид основните цели на доклада и тематичните, тематичната концентрация. Искаме повече гъвкавост за регионалното ниво, що се отнася до управлението на фондовете. Някои от предложенията, някои от измененията вървят в тази насока, но не съм сигурен да, не бих казал всичко, същото за тематичната концентрация. Що се отнася до иновациите и до а, ексанте комисията трябва да работим повече е, в, за създаване на критерии по смисъл на член 3, така както той е модифициран от докладчика. Трябва да се включа в текста и въпроси от съществено значение за много от нашите региони, например застаряващото е, население и обезлюдяването които фактори могат да обезлюдят, обезлюдат напълно селските райони, отдалечените региони. Парламентът трябва да даде по-добър отговор на тези предизвикателства, защото това са предизвикателства на днешна Европа. Зная, разбирам, че трябва да сме по-точни по отношение на управление на кризи, на, на земетресения, на наводнение, например – Балейските острови имаше наводнения, урагани. Това са все региони, които са много чувствителни. Тези въпроси са много важни за хората, които живеят в тези региони. Най-добрият начин да се изживее европейската солидарност е да помагаме на тези хора, хората, които са потърпевши от природни катастрофи, особено в трансгранични региони. Помощта трябва да, да се дава бързо и да стигам бързо до хората, които имат нужда от нея. Сега за критериите при член 6. Мисля, че те са правилни. Ние искаме да подкрепим кръговата економика, устойчивата економика. Също така би било хубаво да се включат и повече действия за градовете, както и да се предвидят повече ресурси за устойчивото развитие на градските региони. Имам предвид тук член 9. За съжаление трябва да напусна тъй като имам други задължения. Това е обаче, което исках да кажа. Вие може да работите и по-нататък с господин Коцолино, а сега господин Фито, той е докладчик в Сянка от Екаре. Е, Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да кажа, че трябва да поздравя за първият, е, първия ни обмен на становища при първата който споменахте и се стигна до много важна работа по голямата част от въпросите, които подчертавам са въпроси, по които е направена голяма стъпка напред. Докладчика спомена основните принципи. Това са принципи, които искат и основни отговори по важни теми. Не искам да повтарям казано, но ще подчертая все пак някои въпроси, които според мен са изключително важни. Първият е това, че смятам, че е много важно да кажем, че не е нужно да има прекалено голяма концентрация, т.е. да се избегне да забравим по-малките и не толкова важни райони това е не само когато избираме, но и когато говорим за техническа помощ. Тези сфе, е, зони, райони имат е, трудности да използват тези инструменти, имат по-малък достъп до тях. Що се отнася до предложението на комисията, смятам, че е чудесно, че се говори и за климата. И там имаме цели, искаме интегрирана е, интервенция, за да се избягват катастрофите. Трябва да се работи много внимателно в тази посока. Има елементи, върху които трябва да сътрудничим твоята работа и те според мен са на първо място, свързан с стратегическата концентрация. Кохезионната политика през годините като цел имаше многосекторен подход или многосекторни политики да се развиват, което беше положително като визия, разбира се, но с времето в много случаи има се видя, че има политики, които разделиха много разходите и съответно това не доведе до добър резултат. И затова съсредоточаването трябва да бъде подобрявано и постоянно да се повтаря. Следващият въпрос бе цитиран от докладчика. В предишното си изказване вече го казах. Е една важна тема, свързана с политиките, които на национално ниво добавят към развитието. Ясно трябва да кажем, че в отделните държави политиките е, за сближаване са се превърнали в единствената конкретна политика, единствените ресурси, които отиват към определени райони, които срещат трудности. И това не би трябвало да бъде прието. Би трябвало да се работи по а, тази тема активно и в контекста им да задължим държавите членки да заложат такива политики и да се каже да има връзка между тези допълнителни политики и пакта за стабилност, защото иначе ще добавяме ресурси, които не могат да бъдат разходвани и които зануляват е в положителния ефект на тези интеграционни политики. Още нещо трябва да кажа и то е накрая. То е свързано с теми, които са най-вече свързани с управлението, от гледна точка на програмите. Нужно е да се намали броя на органите, които извършват такова управление на програми. не да има една на фонд, а някакси да се обединят, защото има технически инструменти, които се а, залагат един след друг, създават бюрократична тежест и съответно осложняват нещата. И накрая, и това е свързано с някои държави по-специално, да има конкретни проекти, а не заглавия само и лозунги. Постоянно има някакви проекти, които създават, а, примерно, карти или някакви хартии и така нататък, но в крайна сметка не се стига до нещо конкретно, някакъв проект, който да е смислен. И според мен трябва да се намери начин по-ясно да се опише това и това да бъде ясно свързани с конкретика а, по този въпрос трябва да се съсредоточим върху това и ако има положителен климат ще има и воля да се работи по-добре и да се подсилят тези изменения, което пък да даде фундаментална перспектива за бъдещето на политиката по сближаване, която да намери практически инструменти за изпълнение и пътя, по който върви нашия докладчик, постоянните му срещи с нас е нещо много положително и работата, според мен, ще доведе до нещо изключително добро. Благодаря, госпожо председател. Thank you very much. Благодаря. Аз съм следващия докладчик в Сянка от името на Алде, така че позволете ми да представя моите начални мисли. Най-напред благодаря на докладчика, на господин Коцолино, за подготвения законодателен доклад и позволете ми да направя няколко коментара. Най-напред подкрепям докладчика, що се отнася до, допълни... до допълняемостта, гъвкавостта и полезното взаимодействие, особено с Европейския социален фонд Плюс допълнителните действия с териториалния подход и подхода за повече социална Европа. Това за мен е изключително важно. Що се отнася до важността до парижките, за парижките цели, намаляването на, с, до, на емисиите до 35-40%, това се споменава в проекто доклада. Аз тук подкрепям тези цели и докладчика. Освен това подкрепям и някои от основните изменения, свързани с националното наследство, нулева мобилност и устойчив туризъм, както и нуждата от допълнителен фокус върху бенефициентите и регионите. В този смисъл подкрепяме възможността за по- по-голяма гъвкавост за тематичната концентрация, за регионалните категории да бъдат променени с не повече от 5%. Това се предлага от докладчика. Освен това подкрепям и неговата идея за увеличаване на средствата за устойчивото развитие на градовете до 10% на година. Освен това подкрепям и институционалния, укрепването на институционалния административния капацитет, с което ще се направят действията на администрациите по-ефективни. При управлението на Кохезионния фонд има някои точки, които трябва да се обсъдят допълнително с докладчиците в сянка. Е, те засягат гъвкавостта. Аз подкрепям доброволните трансфери до 5% към инвестиционните про, про, програми и инструменти. Освен това, подчертавам и връзката с европейския семестър. Смятам, че подходящи реформи в унисон с препоръките страна по страна ще имат допълнителна стойност, добавена стойност при използването на европейските фондове. Освен това, подкрепям и 10 те милиарда трансфер към инструмента за свързване на Европа. Това се основава на опита ни от предишния отчетен период и имайки предвид мащаба на развитие на транспортната мрежа и достъпността в Европа. Приветствам и иновациите като, тран... като интердисциплинарен подход. Приветствам и приоритет е, и съсредоточаването върху приоритет едно. По принцип не съм съгласна за премахването на възможността за, под, за укрепването на подвижния състав, тъй като имаме нужда от повече мултимодалност и повече мобилност на подвижния състав, особено в някои държави членки железопътния транспорт трябва да бъде подкрепен допълнително. С, удоволствие очаквам бъдещата си работа с докладчика. Ще представя своите, своите изменения. Благодаря ви. Следващият колега е госпожа Мартина Мишел. Не я виждам. Господин Шкърлец, вие имате думата като докладчик в сянка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за неговия проектодоклад. Аз мятам, че този доклад ще е добра основа за по-нататъчни дискусии и изменения. И също така смятам, че нашите изменения ще подобрят цялостния текст. По принцип ние смятаме, че докладчикът взема правилната позиция и се надявам, че ще може да се споразумеем по повечето от точките на доклада. Ние при, при, приветстваме във връщането на регламента в на фонда в регламента за общите разпоредби. Тематична цел 2 е много важна, защото приоритет за нас трябва да бъде устойчивото развитие и борбата срещу климатичните промени. Нещо друго, което е важно, е кръговата економика. Това е основна позиция в доклада. Предложението на комисията за управлението на отпадъците е също много добро. Европейския фонд за регионално развитие е много важен стълб в финансирането на Европейския съюз. Това за, заедно с Кохезионния фонд, това са фондовете за, на бъдещето и Европейския съюз трябва да стане водеща сила в екологичните и климатичните въпроси. Има много цели, които трябва да се постигнат на европейско и глобално равнище. Затова фондовете за регионално развитие трябва да бъдат разходвани внимателно и разумно. Пакета за управлението на отпадъците трябва да е в унисон с Парижкото споразумение и с нашето законодателство, естествено. Кръговата економика, тя е по цел 2, но според мен тя трябва да се спомене и в цел 1 за да се подчертаят предимствата на кръговата економика за развитие на услуги, умения и бизнеси във връзка с кръговата економика. И кръговата економика може да е движеща сила за намаляване на карбонизацията. Освен това, в Кохезионния фонд трябва да има фонд средства, посветени на борбата срещу климатичното затопляне. Тоест, е, средства, които не са посветени на економическия растеж и конкурентоспособността, но това са също цели, които предлагат економически предимства в дългосрочна перспектива. Това са само някои от моите мисли. За момента с интерес очаквам бъдещата ни работа. Госпожа Дамато. Grazie anche al collega per, per la sua prima bozza. Благодаря за първия, първата чернова. Новия регламент трябва да тръгне от някои от основни елементи. Много държави Европейски съюз, тези фондове за сближаване са около 50% от публичните инвестиции. Казвайки всичко това, трябва да кажа, че ще започна с положителното, ще свърша с отрицателното и ще предложа решение – Оценката на въздействие, което представя Европейската комисия, подчертава как голямата част от регионите имат съответни стратегии за интелигентна специализация, но това е стратегическо стратегическа рамка за инвестиции дават добавена стойност. Обаче тези ползи се усещат единствено и само в по-развитите региони, а не в другите. Трябва да се работи, за да има повече големи резултати в всички региони, а не само по-развитите така нареченото заделяне на 6% от този фонд за гражданско развитие или развитие на градовете, извинявате. Да, може би е нужно да се повишат тези проценти. Голяма част от, от проблемите, като например борбата с социалната изолация, приобщаване на мигрантите, трябва да се решават на ниво градове или метрополиси. Затова има решение и аз съм съгласна тук с Европейската комисия, че е нужен съответен инструмент за тази цел. Европейската градска инициатива за сътрудничество между градовете, свързани с градския дневен ред, е, примерно качеството на въздуха, енергийната бедност, общата бедност, това са елементи, които трябва да бъдат включени. След това има стратегии, които са включени в програмата от 14 до 20 година за развитие на местно ниво ниво и най-вече интегрирани а, инвестиции, които дават възможност за приобщаване и включване. Участието на всички действащи лица, економически и социални, на различни нива, в съучастие с местните органи на властта е изключително важно и когато се прави програмирането, с конкретно приложение, както и принципа на партньорство, когато говорим за изпълнение на същите тези стратегии. Още нещо положително ми се струва е че Европейската комисия дава списък с инициативи, които не могат да бъдат финансирани, защото не отговарят за целите на бъдещата политика по сближаване. Така че не на сметища, не на а, тютюните, както и не на финансиране на а, извеждането експлуатация на АЕЦ. Също така трябва да се подчертае, а, е, че фонда за сближаване работи много за хората с увреждания. Преминаване от така наречената институционализация към семейства и към гледане на тези хора в семейства и общества, за да се премахнат гетата и да има социално приобщаване. Той отговаря и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В предложението този аспект е ясно записан. Исках да го кажа и ще го напиша със своите изменения по-ясно. Нека сега преминем към отрицателните елементи. Една критика, която мога да отправя, е свързана с тематичната концентрация, колегата го каза, на целите на национално ниво. Това, което ни притеснява, тъй като на практика това може да се окаже много трудно за постигане. По-голямата гъвкавост, която се предлага и от колегата Коцолино, с преразделяне на регионално ниво, ми се струва нещо много по-смислено и ние ще се опитаме да направим свои изменения в, този, в тази посока. След това, нещо, което ни притеснява, е свързано с синергиите. Има въпроси, които са свързани с количеството фондове, в крайна сметка, и това ще засегне и този фонд съгласни сме за смислените такива. Например, е, проекти свързани с отличното количество и качество. Държавите членки се дава възможност 5% от Кохезионния фонд да отидат в Юнкер 3.0 или инвестирай в Европейския съюз, Инвест EU. Това е много рисковано, рисковано, защото географски един и същи регион или категория региони могат постоянно да получават средства. И тук приключвам. На трето място ние сме против макроекономическите условия, които се налагат и бихме предложили да се извади от дефицита съфинансирането от бюджетите на общините. Искаме по тези теми да се постигне голямо съгласие и ще е, се надяваме да получим подкрепа при измените, които предлагаме. Това бяха докладчиците в сянка. Сега давам дума на господин Бощина. Разповядайте. Благодаря, госпожо председател, господин докладчик. Първо искам да ви благодаря лично. Имахме отлично сътрудничество с вас. Аз бях докладчик по този фонд преди, затова предложих да помогна на Андрея и да работим заедно по новата кохезионна част във вашия доклад. Успяхме да излезем с много положителни резултати нещо по-специално в началото, което безпокои всички ни. Изменение 5. Възможността държавите членки да отговарят заедно или да посрещат заедно бедствия или управление след бедствия. От ония ден, Румъния организира едно такова учение. Нещо, което мобилизира хора от Министерство на отбраната, медицинска помощ и девет държави членки на Съюза, НАТО, САЩ, Израел. Изключително интересна мобилизация на кадри – Говорихме с комисаря Станидис, той беше в Букуреш по този въпрос. Най-голямото такова учение. То дава възможност да видим как да работим заедно, за да предотвратяваме такива и да отговаряме незабавно на такива, включително подобряване на някои правила, които ще дадат възможност за бърз отговор в такива случаи. И тук заключението на комисаря Стелянидис. Няма възможност една държава членка да отговори ефективно и ефикасно на широкомащабни бедствия. Това трябва да се прави заедно, да го правим като съюз. Още една тема, която бих искал да засегна, е свързана с някои въпроси, свързани с бюджета. Фонда за сближаване е най-засегнат почти половината от средствата в сравнение с предишните средства са урязани. И за това искаме в бъдещата МФР да има същото поне финансиране, което така или иначе е малко. След това тези 10 милиарда, които се предлага да отидат в инструмента за свързване на Европа. Е, одобрявам решението на докладчика и на координаторите да кажем, че сме против това прехвърляне по една причина. Докато има урязване и от нас се иска незабавно да прехвърлим 30% на централизирано управление на европейско ниво, това за мен и за нас би било невъзможно. Но и тук трябва ясно да кажем, ако има гъвкаво решение, е нужно да се види колко могат да бъдат прехвърлени. Трябва да сме готови да работим само ако комисията и Тран дадат по-добър отговор от този, с който разполагаме днес. Някои елементи, по които сътрудници Андрея, укрепване на административния капацитет. Приветствам подкрепата на всички колеги. Всяка държава членка по този фонд трябва да може да избере колко да инвестира – в проекти свързани с околната среда и колко в инфраструктурни проекти по ТНТ на базата на вътрешните потребности. Това е част от нашата гъвкавост и се надявам колегата, колегите да ни подкрепят. Това са изключенията. Настоявам за това. по енергетиката, топлофикацията. Това са важни елементи за много държави. Нужно е да има възможност за участие, за да може системите за отопление да бъдат включени. Те са много проблематични като проблем в Централна и Източна Европа и не само – Много проблеми срещат големи проблеми, е, държави срещат големи проблеми, особено през зимата. И сметките за отопление са просто непосилни за хората. За това е нужно да се включи възможност да се покриват проекти, които са свързани с изкопаеми горева и най-вече газ. Защо газ? Защото природният газ е най- екологичния енергиен източник и за това Северен поток 2 се развива. Не бива да забравяме, колеги, че централно-источноевропейските страни имат нужда от възможност да направят преход към екологични енергийни източници. И това, което имам предвид тук, е възможността за енергоспастяване с изолирането на топлоизолацията и така нататък. Статистиката показва, е, че емисиите на CO2 намаляват с 36-40%. Това е една възможност за намаляване на емисиите на CO2 и да имаме по-чиста околна среда. Поради тази причина ви обръщам внимание на това и моето изменение е свързано с същата философия, като тази предишния път. Да не се засегне е, схемата, която не е свързана с горивната инсталация и връщане към природен газ. Има други елементи, които са свързани с изключенията. Приветствам коментарите на госпожа председателя и добавям и своето предложение и моята подкрепа към тази идея, защото има някои държави членки, които се опитват да актуализират ЖП системата си без да може подвижния състав да бъде финансиран, това няма как да стане. След това изключването на сметища и остатъчни отпадъци. Хубаво е това да се преосмисли. Подкрепям изменението на докладчика. И на последно място приветствам тематичната концентрация на регионално ниво, не на ниво държава, защото тематиката на регионалната политика са регионите, а не цялата държава. За това е нужно да се говори за регионите и да се даде допълнителна възможност на тези региони да изберат съответната тематична цел, по която да се съсредоточат ресурсно. Много е важна тази тема. Съгласен съм че е необходимо да има определено заделяне на средства, но регионите трябва да се даде ясна възможност за гъвкавост, за да вземат предвид конкретните си проблеми. Благодаря. Мистер Бущинаро, мистер Монскур, you have the floor. Господин Монскур, заповядайте. Désolé, sorry. Меси, мадам на президент. Госпожо председател, вие припомнихте в началото на своето изказване колко е важен този фонд за развитие на селските райони, както и Кохезионния фонд за развитието на нашите региони, както и на островите, изолираните райони. Това ми се струва много важно. Затова искам да благодаря на нашия докладчик за качеството на неговата работа. Изключително важен е този доклад. Той допринася към регионализацията, това да стане по-гъвкава нашата политика, за това да се даде възможност за по-голяма ефективно разходване на средствата от тези фондове. Подкрепям също така предложенията, които са свързани с редефинирането и тематичната концентрация на ниво регион. Това ще ни даде възможност да продължим да насърчаваме за економическо-социално сближаване, както и териториално сближаване, максимално близо до регионите. Това също ще ни насочи и към преодоляване на прекаленото концентрация на по-високо ниво. Трябва да кажа, че съм удовлетворен от предложението на нашия докладчик, което е свързано с това, че по-слабо развитите региони да използват близо 30% от своя пакет за действия, свързани с екологизация. Това ще даде възможност на ултрапериферните региони, неодалечените райони, които са най-уязвими и са изправени пред бедствия, да подсилят своята устойчивост и възможност, капацитет за преодоляване на рисковете. Също така, както и другите колеги, ще направя изменения защото мисля, че критерия за класиране на регионите, който е определен в трети регион, трябва да отразява економическата социална реалност, ако БВП се измерва в зависимост от покупателната способност. След това положителните въздействия на политиката по сближаване – особено в определени райони. 11 ти член, според мен, трябва да даде възможност да се финансира териториални инициативи, където е задължително това да бъде направено, за да има мобилност на европейците, които живеят в задокеанските територии на някои държавите членки и ще даде възможност за подсилване на европейската им самоличност. Благодаря за внимание. Hvala za е, Господин Богович, заповядайте. Зело помемно поручило и хвала поручувалца за отлично. Това е изключително важен доклад. Искам да благодаря на докладчика за изключително добре подготвения текст. Когато четем текста, виждаме, че кохезионната политика, регионалното развитие, за всъщност, същността на Европейския съюз. Те са изключително важни. И урязването на бюджета има своите последствия. Те са много сериозни. Затова искам да подкрепя казаното и другаде по други доклади. Трябва да се борим за това настоящото финансиране да се запази. Що се отнася до хоризонталния регламент или този изобщо приложимите разпоредби, според мен трябва да намерим компромис, когато говорим за него. Трябва ясно да кажем, че селските райони имат териториално измерение или нещо подобно. Трябва да намерим обща позиция и общ път към управление по споделен начин. След това е, предложенията на докладчика. Бих искал да кажа, че климатичния компонент, кръговата економика, новаторството, интелигентната специализация, всички те са ясно очертани в предложението. Градските райони са подчертани. Те са двигател на развитие. Освен това, трябва да подчертаем и островите. Трябва да говорим за селските райони също така, както и за планинските райони. А това като че ли не е застъпено в достатъчна степен и което е включено в резолю... бе включено в резолюции в миналото. Трябва да се намери решение в този смисъл, защото ако погледнем финансирането в бюджета като цяло, има повече средства в други сфери и по-малко в кохезионната политика, политиката за развитие на регионите. Това, което ме притеснява е, че тази част от бюджета ще се окаже в най-лошо положение. Трябва да се подготвим, да се изправим пред настоящите предизвикателства. Все повече хора се местят от селски райони в градски райони, все повече от не толкова развити райони и държави членки към по-развити и това в бъдеще трябва да бъде преодоляно и трябва да подобрим всичко това, особено когато говорим за е, бюджета сам по себе си. Ще се опитам да направя това с изменения. Интелигентните селища също ще засегна. Нужна е ясна визия за такива райони. Искам също да подчертая още нещо. Когато говорим за изграждане и ремонт на сгради. Говорим за енергийна ефективност, да, но трябва да включим също така и сигурност при земетресения. Нужно е финансиране за подобряване на сградния фонд, защото, така, защото да не бъдат засягани от земетресение толкова много сградите. Ще направят това в своите изменения, както казах, и това е всичко. Any... Много ви благодаря. Има ли други е, депутати? Господин Ван Нистелрой, заповядайте. Dank Ik denk dat ehm, de rapporteur heel goed is, е, Благодаря. Много е, полезно включи господин е, докладчикът всичко, което обсъждахме за гъвкливостта, да има избор за регионите. Това са нещата, които чухме от Комитета на регионите. Чухме и становището на НП. Интересно е да се обърнем към комисията за член 3. Може би е добре да чуем тяхната реакция. На регионално ниво се оглежда ПВП е, на глава от населението, като комисията, комисията ем, възприема национален подход и говори за брутен е, национален приход, а не брутен национален продукт. Въпросът е какви ще са разликите, ако се използва едното е, понятие или другото. И много интересен е въпросът, ако може комисията да коментира поне малко. Какви ще бъдат е, последствията за регионите и за разпределението на парите? Реално разлика има ли или могат да се заменят двете понятия? После, когато говорим за економика, основана на знания, интелигентна специализация, това често засяга по-скоро богатите региони в Европа. Комисията миналата седмица излезе с визия каза, че подобни политики са много важни е, за цяла Европа. Даде пример с Италия. Но все пак е, трябва да се има предвид, е, че говориме в този случай за публичния сектор. Ако Частният сектор обаче не се възползва от достиженията, ако не работи за развиване, разработване на нови продукти и услуги благодарение на информационни комуникационни технологии, всичко това няма смисъл. Въпрос е да се търсят предприемачи, които да работят с най-новите е, достижения, може да се търси специализация на регионите в такъв смисъл. Не може всеки да бъде отличен във всичко, защото в такъв случай реално няма да бъдете конкурентно способен. За това е необходима интелигентната специализация. Естествено, трябва да има и гъвкавост, но трябва да се помисли дали да се работи по толкова голям кръг въпроси или по-скоро да се специализират региона в едно или друго. Е, много добре са подобрани областите. Вие казвате 10% от средствата. А, тук се задава въпроса какво се случва с земеделските райони разбира се, има връзка между градските и земеделските. На английски думата е рурбан, т.е. и земеделски, и градски. Така че прав сте, че втория стълб за земеделските райони трябва да се измести към първия. не можем да оставаме на страна земеделските райони. Това ще е ужасно за Европа и като че ли именно това се цели с предложението. Добре, давам думата на господин Кастанис от Европейски економически и социален комитет. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да ви представим това, което ние сме направили по регламента за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Нашия комитет подчертава първо, че е, вярва и е ангажиран с постигане на целите на сближаването. Също така съжаляваме, че се е наложило да се направят е, е, орязвания на средствата за Кохезионния фонд 10%, 12% за Европейския фонд за регионално развитие. И е, се обръщаме и към комисията, и към парламента, и към съвета – да възстанови нивото на бюджета а, на нивото на сегашния програмен период, особено за Фонда за регионално развитие и социалния фонд. В становището си подчертаваме също, че не сме съгласни с смяната в промяна, с смяната на цифрите за съфинансиране. Призоваваме комисията да въведе повече гъвкавост в критериите за съфинансиране, така че да може да се отчита економическото и финансово състояние на регионите и страните членки. Естествено, това има отношение и към макроекономическите е, условия, които се налагат на, региона, на регионите от национално или европейско ниво. Там също трябва да има гъвкавост. Приветстваме обаче подобренията, които въвежда комисията или които предлагам по отношение на упростяването и гъвкавостта. Но държим да подчертаем, че упростяването и гъвкавостта не следва да изместват основни принципи и е, ценности, които са в сърцевината на европейския проект. Примерно равенство, е, недискриминация, достъп на хора с увреждания. Приветстваме факта, че Предложението на комисията подобрява управлението на повече от едно нива с съответният акцент върху управлението и засилено участие на организациите на гражданското общество в разработването, изпълняването, оценката и контрола за използването на средствата. Европейския е, кодекс за, кодекс за по, поведение по отношение на европейските партньорства обаче трябва да бъде изпълняван на всички нива. Затова правим предложение изпълнението на този кодекс да бъде е, задължително условие. Друг проблем според нас е факта, че на европейско ниво няма организиран диалог с всички заинтересовани страни по отношение на кохезионната политика. За това предлагаме на комисията да създаде форум за кохезионна политика на европейско ниво, за да могат организациите на гражданското общество реално да участват в процеса на изпълнение на програмите през новия период. Препоръчваме също комисията да включи целите за устойчиво развитие и в кохезионната политика, в регламентите за Фонда за регионално развитие. Три години изтекоха от както се реши да се изпълнява програмата до 2300 без резерви, но за сега не сме свидетели на формулирана на една обща стратегия да включи изискванията за устойчиво развитие във всички програми и политики на комисията. Ето, сега има една отлична възможност за това и тя не бива да бъде пропускана поне по отношение на Фонда за регионално развитие и Кохезионния фонд. И слушах докладчикът и е, други изказвания и съм съгласен напълно, че трябва да се занимаем с е, най-отдалечените е, региони. Тази тема липсва в предложения регламент и това е голямо празно пътно защото в предложението трябва да се включват и рядко населените области и островите. Европейското териториално сътрудничество трябва да получи по-голям бюджет. И в новия програмен период той е необходим, за да се изпълнят целите и мисията на териториалното сътрудничество. В противен случай ще се получи разминаване между целите и възможностите им за изпълнение. Нашия комитет се обръща към комисията с а, а, така, желание да бъдат а, включени и други социални показатели, а не само а, брутния вътрешен приход. Когато се а, а, класифицират а, регионите, БВП не е достатъчен. Подкрепяме и е, така идеята за тематична концентрация – И сме съгласни, че е, дефинирането на тази тематични концентрации трябва да се извършва на регионално ниво. В е, предложения по член 7 е, не намираме разписани изискванията за равенство, не дискриминация. Чухме обосновката в смисъл, че по-добре това да бъде застъпено в член 67. Да речем, там обаче не се съдържа възможността за осигуряване на достъп на пенсионери. И подобни е, действия трябва да могат да се финансират през Европейския фонд за регионално развитие и кохезионен фонд, защото става дума за така достъпност на средата. 18, ако се чува правилно цифрата, милиона са хората с увреждания. Милиони са тези с намалена мобилност. И не бива да пропускаме идеалната възможност да използваме кохезиалната политика и Фонда за регионално развитие да осигурим достъпност на средата, включително и в цифровата сфера и в транспорта. Госпожа Дамато тук спомена че трябва да се включи конвенцията на ООН. Тя вече е ратифицирана от ООН. Ние подкрепяме това предложение. И искаме да видим застъпено в основния текст, че всяко финансиране, което се отделя за финансиране на изграждане на сегрегирана по някакъв начин среда, не бива да бъде допускано. И толкова точка. Парламента трябва да извади червен картон по този въпрос. А ако искаме социален стълб, нека да сложим акцент на услугите е, на местно ниво за всички, които имат нужда от тях. И нека да приключа със следното. Съгласни сме с е, инициативата за градска среда. Тя е изключително важна. Ако има възможност да се увеличи финансирането, това ще е добре. Но когато е, четеме текста на предложения регламент, виждаме, че е, текста за социалния стълб е доста слаб. Затова предлагаме социална устойчивост и регионална достъпност, това да са инициативи, които да се финансират с 10%. Европейския социален фонд плюс програмите се предвижда да подкрепят изпълнението на Европейския стълб за социални права, но нека да подчертая, е, че не става дума само за е, услуги, търговия и заетост, за да се осигури приобщаване и липса на дискриминация. За да се постигне равенство, трябва да има устойчива среда, достъпност на средата – и възможност хората да живеят в съответствие със собствения си избор. The cooperation with the European Parliament От името на Европейския економически и социален комитет отново ви благодаря за възможността да представим нашето становище. То ще бъде официално прието от нашия комитет следващата сряда. Председателката, благодаря за вашата информация. Нека да кажа, че сме поканили също и докладчика от Комитета на регионите по това досие, но за него не беше възможно да участва, за съжаление, днес. Така че се опитваме да направим дискусията максимално прозрачна. Затова и сега давам е, думата на Европейската комисия. Виждам, че вашия екип става все по-голям. Speaking about money, so uh, before it was just uh, about a mechanism. Um, so first of all, thank you, Mrs. Chair, and also... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Коцолино <clears throat> като докладчик. Имам пет коментара. Най-напред. Е тематичната концентрация. Трябва да призная, тук сме малко загрежени за промените, е, направени към предложението на комисията. Прилагането на регионалното равнище на изискванията за тематичното концентрация, така както са предложени в доклада, води според нас до един по-ограничен подход от, в сравнение с предложението на комисията. Това ще означава, че всеки регион ще трябва да се придържа към специфичен, към определен процент. При на, нашето предложение има гъвкавост, където един регион може да компенсира, докато националният процент остава един и същ. Ние смятаме, че това може да се реши, като се добавят допълнителни 10% за регионите, но смятаме, че това ще означава допълнителна сложност, защото всичко трябва да се проследява и да се отчетоводява. Това значи допълнителна административна тежест. На следващо място, предложението в доклада да се използват поне две политически цели в по-развитите региони. Комисията предлага, просто да ви напомня, по-развитите държави членки да използват всичките средства за иновация, ако искат. И причината за това е, че обикновено средствата, които получават по-развитите държави членки, са по-малки, по-малко. И за да няма разхвърляне между целите, ние предлагаме именно концентриране върху един подход. Не искаме един регион или държава членка, естествено по-развитите, да разхвърлят средствата си. За това предлагаме концентрация върху иновациите. Възможно е парите да се насочат към транспорта. Тоест, едната цел да е иновация, другата да е транспорт. Защото по-разумно е да се концентрират по-малкото пари върху една цел – Коментаря на господин Панистерой. Е, БВП и Б, е, брутен вътрешен продукт и брутен национален продукт. Каква е тази, разлика? Каква е тази разлика? Ние винаги сме казвали за национално равнище брутен национален доход, а брутен вътрешен продукт използваме термина за регионите. Не знаеме каква ще, какво ще, какви ще са средствата за социалния и регионалния фонд и за това не знаем какви ще са средствата за иновации, за климатичните промени и така нататък. На следващо място. Критериите за изключване, т.е. това, кое може и кое не може да се финансира при е, Фонда за регионално развитие. Ние имаме следните три размишления, когато предлагаме нашето предложение, а именно последователност и съгласуваност, т.е. не може да се променя това, което се прилага до момента, е приложено до момента. Искаме и последователност и съответствие с политиките и да се преодолеят е, лошия опит, лошите практики от миналото. Тук сме загрижени по отношение на някои изменения. Ще ви дам някои примери. Ето, например, докладът говори за укрепване на подвижния състав. Ние не смятаме, че това е разумно. Ние не искаме да създаваме не, нечестни предимства и не искаме в същото време да се ограничава отварянето на ЖП пазара. А именно това ще се получи чрез едно такова предложение. Такава една разпоредба няма да е в унисон с ЖП пакета, който всъщност бе подкрепен от парламента. И на следващо място още един пример. Зная, че имаме един доста смесен опит, казано меко, в е, Испания, например, когато става дума за финансиране на регионални летища, вижда се, че тези летища не са печеливши, няма кацащи самолети и затова това е една грешна, лоша практика и ние не бихме позволили повече средства да се насочват за такива проекти. На следващо място – предложените 5% минимални разходи за специални региони, със специални трудности. Както казах и преди малко, това ще е допълнителна административна тежест, защото трябва да се гледа дали това съответства с други проценти. В някои случаи това ще е много трудно за някои държави членки. Например, в Люксембург Какви са регионите с специфични потребности и трудности? Но 5% ще трябва да се разходват именно за такива специални региони във всички държави членки. И тогава ще има много дискусии между службите на комисията и службите на държавите членки. Ще трябва да се уточнява какво имаме предвид, когато говорим за тези проценти. На следващо място, скептични сме за отвояването на минималната сума за устойчиво градско развитие, защото това ще означава допълнителна сложност, допълнителните проценти трябва да се контролират, това означава допълнителна бюрокрация, така че предлагаме предложението на комисията да си остане каквото е. И не на последно място, на пето място, загрижени сме за целите, които се прилагат към специалните политически цели. Нашата цел беше специалните цели да са ясни, да са прости и да са много точни и да премахнем всички нива на сложност, които имахме в настоящия регламент. Нашата амбиция беше опростяване. Ето защо ние искаме да нещата да си останат колкото се може по-прости. Това ще означава повече гъвкавост. И това е всъщност, което искаме да постигнем с нашето предложение. Благодаря. Благодаря. Господин Коцолино, имате честа да приключите дискусията. Ще приключим с измененията всъщност и работата, която ще работим всички, ще извършим всички заедно. Искам да се възползвам от тази възможност. Дискусията за общия регламент, кохезионния фонд не трябва да се смесват, защото ще може да се объркват. Трябва да има различни нива и да ги спазваме. На следващо място не трябва упростяването да бъде тотем или с нещо задължително, както и упростяването не трябва да се бърка с политическите цели. При сертифицирането не е толкова объркващо 6 или 10%. Това е политическа оценка така че политическата оценка не трябва да се бърка с целите или целите на парламента, които са политически свързани с това, с упростяването. Много държим на това, на тази тема. Готов съм да обсъждам. Каза го и Иван Нистелрой. Си на други станови и други пъти съм го казвал. Многократно искаме комисията да да ни обясни дали предложенията, които правят, водят до упростяване, за което те говорят. Аз за държа на регионалната политика и това, което си мислите, че упростяване много често, всъщност осложнява на местно ниво. С удоволствие би го обсъдил с вас и всички тези аспекти, защото много често упростяването, което вие обявявате, не отговаря на процедурите, които реалистично се извършват по места. Така или иначе съм готов да водим обсъждания. Искаме инструмент, за да може това да отговаря повече на европейските граждани и техните очаквания. И накрая Надявам се да свършим много важна работа. Много идеи се предложиха. Има, мисля, че много общи позиции, по които можем да работим. Така че очаквам измененията, по които да работим заедно, сътрудничество с Европейската комисия и най-вече с основната роля на секретарията. Послед... Следващите дни се надявам това да стане и през ноември да имаме окончателен текст. През декември се надявам да можем да отидем и в пленарната зала с това. Благодаря за всичко, което предложихте. Благодаря. Thank you very much. This is the... Благодаря. Това е амбицията на нашата комисия да гласуваме през декември в пленарната зала и за това предлагам крайния срок за изменение да са на 25 октомври на обяд. 22 е крайния срок за предишния доклад. Така че движим се паралелно. И така, точка разни. Госпожа, госпожо Крел, господин Ван Нистерой, мислех, че само аз имам да кажа нещо. Госпожо Крел, ние решихме на последното заседание на координаторите да имаме становище по да нямаме становище за инструмента за свързване на Европа, а да напишем писмо. Може ли да кажете това на чудесния секретарят, защото разбирам, че те работят върху компромисите. Няма смисъл от това, след като ние решихме да напишем писмо. Да, говорихме за това на последното заседание, а ще видя какви са точно решенията на координаторите по този въпрос. Да, ние говорихме за писмо, защото то ни дава повече гъвкавост. Господин Ван Нистерой. Аз изпомням този подход. Казахме да, това ще ни даде възможност за да приключим на време нашия временен, мещинен доклад. Така че това е така. Нека направим писмо. И нека работим по текста на писмото. За трансфера, за инструмента на свързване на Европа. Това е първото. Второто. Когато дойдох, знаех, че пленарният дневен ред ще отрази отхвърлянето, за което гласувахме миналата седмица програмата за подкрепа. Не знаех, че пленарният дневен ред ще отрази това решение веднага. защо ще се обсъжда това предложение, след като ние го отхвърлихме. Може би комисията иска? Може ли да ни информирате какво решение ще бъде всъщност това, какъв дебат ще бъде всъщност това? Това ми е въпросът. Okay. This is all of us we know. We saw the, the... Да. Ние всички видяхме <clears throat> е, тентативния дневен ред е, за пленарното заседание, но за сега нашата информация е такава. Обяснението от секретарията е, че естествено решението, което взимаме в комисия да се одобри или утвърди от пленарното заседание, на пленарното заседание. Ако има нещо, което липсва в, плен, в пленарния дневен ред, кажете ми. А аз разбрах, че има сигнал от комисията да се оттегли предложението, т.е. въпросът е дали те са го сторили или не. Отговор не ще попитам комисията, но знам, че те няма да ми отговорите. Ще ми отговорите ли? Мисля, че следихме много внимателно дискусията в парламента и е, в зависимост от резултата на във вашата комисия, Европейската комисия ще вземе в последствие решение как да процедира по-нататък. Ние в момента изчакваме хода на парламента. след всяко наше заседание нещата се подобряват. Колегата става все по-добър и по-добър. Чухте. Веднага, щом имам информация от комисията, от Европейската комисия, ще е, споделя тази информация с вас. Искам да поздравя госпожа Крел с нейния рожден ден. От името на всички нас, честит рожден ден! Имаме привилегията да работим с госпожа Крел, да я познаваме. Благодаря ви. Благодаря за вашата смелост, за вашата положителна нагласа в бъдещата ни работа. Това беше последното ми съобщение по точка разни. Е, следващото ни заседание ще е отново извънредно заседание в Страсбург четвъртък, 25 октомври от 10.15. Ако се справим с програмата, ще опитаме. Благодаря на преводачите. Закривам заседанието.